Добър ден, колеги. Добре дошли на нашето заседание. Съобщение на председателя. За съжаление няма да има превод на хрватски, малтийски и ирландски. Нито пък от тези езици. Преди да кажа няколко думи за препоръките на координаторите и преди да ги одобрим, Нека да ви кажа, че тук в залата има изложба. Може би виждате, изложбата е посветена на петата годишнина на службата за убежището или ЕАСО. Точка четвърта, посветена на ЕАСО, господин Нидер Мюлер ще направи презентация по темата. Наред с неговото изказване ще може да видите и един видеоклип Изложбата отбелязва петата годишнина на нас. Благодарим на колегите от тази служба, които се погрижиха за изложбата. Исках само да ви обясня какви са тези картини, които красят нашата зала. На следващо място одобрение на препоръките на координаторите по силата на правило 205. Имаме освен това и номиниране на докладчици. Номиниране председателя да бъде докладчик относно автоматичния обмен на данни с Дания, ДНК данни. Също така председателя и също така по силата на правило 50 е номиниран и за докладчик за автоматичния обмен на данни, дактилоскопични данни с Дания. Госпожа Габриел пък е номинирана за докладчик по споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол. Що се отнася до становищата, госпожа Маковей е номинирана за докладчик по темата мобилизиране на маржа за извънредни ситуации 2017 година. Това е по доклад 2016-2118 на Комисията по бюджети. Обръщам се към вас, за да одобрите тези препоръки. Виждам, че нямате възражения. Колеги, нека да ви напомня освен това, че ще имаме гласуване в 5.40. Моля да си вземете картите за гласуване със себе си. Преминаваме нататък към точка 3. Размяна на мнение с Жил Декерхов, европейския координатор в борбата с тероризма. Ще говорим за борбата срещу тероризма с оглед на неотдавнашните нападения и атентати в държавите членки. Вероятно си спомняте, колега, че на 31 август имахме дебат с председателството на съвета и с комисията за неодавнашните терористични нападения. Казах тогава, че господин Декерхове не може да присъства но ще дойде, когато е възможно. Много се радвам, че той днес е тук. Мисля, че ще ни даде информация за това какво е положението със сигурността. Вие пък ще може да му задавате въпроси. Откакто той за последно беше тук, проведохме и изслушване на комисаря в областта на сигурността. Той ще ни разкаже Имам предвид господин Декерхове, ще ни разкаже как работи с новия комисар, каква е координацията между двамата, без да се бавя повече. Ще дам думата на господин Декерхов и след това ще дебатираме. Господин Декерхов, имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Извинявам се за това, че не можах да присъствам на първия дебат по темата в края на лятото. Ще се опитам да съм кратък. Първо, полуките, които можем да извлечем от е, неотдавнашните атентати. И на следващо място предизвикателствата, с които трябва да се справим, възоснова на извлечените полки. Поканиха ме в началото на септември да се обърна към е, посланиците във Франция Бернар Казньов на тази среща каза, че терористичната заплаха никога не е била по-голяма в последните 20 години. Всъщност за много от държавите членки заплахата е много голяма, най-вече поради това, че тя е много комплексна и е с различни характери. Ако погледнем различните атентати, които се случиха, можем да определим поне 6 различни черти. На първо място много различни профили имат извършителите. От една страна имаме група, мрежа, джихадисти изпратени от рака. Знаем, че в рака има звено, което планира нападение, Алкариш. Дори техния ръководител да е отстранен, те продължават да планират нападения. На второ място така наречените самотни вълци. Те не са чак толкова самотни, или са вдъхновени, или получават инструкции. Какво означава получават инструкции? Например, Рашид Касим от Франция, който прекара по-голямата част от лятото в опити а, да направлява нападения срещу известни личности във Франция, като използва телеграф. Други хора не са свързани пряко с Даеш, но се вдъхновяват от тяхната пропаганда. Третата категория хора, които са с психични отклонения или търсят някаква самоизява или пък се опитват да копират онова, което се случва. Това е първата черта. Втората черта е, централната роля на интернет. И що се отнася до разпространяване на идеологията и що се отнася до даването на инструкции. Независимо дали става дума за самата мрежа или за енкриптирани устройства. Третата черта е използването на миграционните потоци за инфилтриране на бойци в Европейския съюз и използването на фалшиви документи. Документи, които са получени най-често чрез престъпни мрежи. Четвъртата черта, и това може би е най-важната черта, връзката, която все повече се засилва между тероризма и организираната престъпност. Европол спомена, че има стотици извършители на нападения, които или имат криминално минало, или използват средства, придобити по престъпен начин, за да финансират своето начинание. Това има четири последствия. На първо място става все по-трудно на експертите да намерят ранните сигнали за радикализация, защото престъпниците не се държат по очакван начин. Не се държат като бъдещи джихадисти. На второ място скоростта на радикализацията. Хората започват да се занимават с насилие много по-бързо, отколкото преди. На следващо място уменията. Ако живееш в среда, е, в която знаеш, че има хора, които могат да те снабдят с фалшиви документи, оръжие и така нататък, това помага на твоята кауза и накрая финансирането. Петата черта. Различните видове начини на действие – Видяхте в Батаклан, в Брюксел много обмислени нападения, в същото време много спонтанни атентати, пробождане с нож, е, някои използваха и камиони. Видяхте, че стремежа е да се убива масово, а не да се търси някакъв символизъм. И накрая последната черта, броя на нападенията срещу хора от западния свят в мюсулмански държави. Това оказва въздействие върху туризма. Знаете, че за Тунис, за Египет и за други страни туризма е много важен за економиката. Това са първите 6 аспекта, които искам да спомена. Когато поговорите с разузнавачите, ще видите, че има 5 неща, които ги притесняват. На първо място, опасяваме се, че Даеш може стъпка по стъпка да премине към други начини на действие. Например, бомби в автомобили. Не знаем доколко те знаят как се използват превозни средства за бомби и на второ място хората, разузнавачите се притесняват, че може да се използва химическо оръжие. На следващо място, онези, които се връщат. Знаете, че има бойци, които са напуснали Европа а, и които а, ще се върнат. Те и сега се връщат, знаем, че има такива. Когато обаче халифата рано или късно падне, тези хора ще отидат на други места, на друга гореща точка. Либия, например, е очевидно такова място и тези хора ще искат да се върнат в къщи, така или иначе. Съответно, ще трябва да се справим с този голям брой бойци, които имат много различни характеристики. Хора, които са на фронта като бойци, хора, които координират, е, много деца, освен това. Знам, че повече от 500 деца са родени в рамките на териториите на Даеш. Третото притеснение е уязвимостта на сирийската беженска диаспора. В някои държави членки, в частност Германия, има салафистски организации, които се опитват да набират кадри в лагерите за беженци. И това не е случайно. Колкото повече се компрометират бежанците, толкова по-лесно можем да задвижим порочния кръг на ислямофобията, радикализацията и така нататък. Четвъртото ни притеснение е Либия. Въпреки неотдавнашния успех в Сирт, Даеш присъства в Либия и е, има опасение, че Либия ще се превърне в трамплин за Даеш, място, откъдето могат да се планират нападения в Европа. И на последно място би било голяма грешка да се пренебрегне Ал-Кайда и особено Джабата Ал-Нусра. Е, въпреки, че е, тази организация вече се казва Джабата Ал-Шам, тя продължава да бъде Ал-Кайда такава каквато я познаваме от миналото. В момента тя се опитва да води битка с Асад, но тя има възможността да е, нападне и Запада. Тук има притеснения свързани с сигурността на авиацията. Толкова за нападенията и атентатите. Каква е нашата ответна реакция? В началото искам да кажа, че от Брюксел идват добри новини. В смисъл такъв, че различните институции се мобилизират все повече и повече и са готови да откликнат на предизвикателствата. Председателя на комисията реши да номинира специален комисар за сигурността. Това решение е отлично. Мисля, че ще повишим ефикасността по този начин. Видяхте две съобщения на комисията, едно свързано с превенцията, едно свързано с сигурността, като целта е да се предаде плотност на понятието съюз на сигурността. Там има много привлекателни, поне по-моему, предложения, които ще засилят сигурността в Европейския съюз. Не на последно място вътрешната сигурност. На следващо място Върховният комисар също е, е много решена да е, приключи работата по споразуменията е, с държавите за сключването на така наречения съюз около Средиземноморието. Е, става дума най-вече за Тунис, е, Египет, Ливан, Алжир, е, Либия. Целта е да се помогне на всички тези държави, за да се справят със своите проблеми. Що се отнася до Европейския съвет, видяхте резултата от неофициалната среща в Братислава. Председателят Туск наистина е решен да постави борбата с тероризма на едно от челните места в дневния ред на Европа. Искаме да видим напредък и то бързо. Естествено, резултатите от Братислава сочат за сочат, че ще има процес, различни мерки за справяне с радикализацията и така нататък. Не става дума за нещо, което ще се си просто така. Относно предизвикателствата. Има много предизвикателства, ще ви представя пет. На първо място, очевидното предизвикателство, как да събираме информация, как да споделяме информацията и как да я анализираме. Започнахме работа по създаването на две нови бази данни. ЕСТА за онези лица, които имат право да влизат в Европейския съюз без визи, както и системата за регистрация на влизанията и излизанията. Ще трябва да изчакаме решение на съвета по темата. Това би било изключително важно, за да се свържат точките, както се казва. На следващо място, една задача, която ще бъде предприята от Европейския съвет, трябва да се оцени приноса, доколко държавите членки използват съществуващите бази данни. По този въпрос трябва да изтъкна, че държавите членки постигнаха голям напредък в последните няколко месеца. Не сме приключили работата, естествено. Базите данни не отразяват заплахите такива, каквито ги познаваме. В същото време обаче трябва да отчетем факта, че сега нещата се случват много по-ефикасно. Е, всички държави членки са свързани с мрежата CNR, която е актуализирана и носи е, отпечатък е, поверителна. Същото въжи за Европол. Много държави членки използват системата, информационната система на Европол. Тя се захранва с данни, същото въжи и за други системи по отношение на ШИС. Това е най ефикасния начин да се споделя разузнавателна информация. Е, така наречената система или сигнал по член 36.3 става дума за разузнавателна информация. Е, там за периода между 2004 до 2016 година Имаме увеличение на сигналите с 400%. И имаме около 9500 сигнала по настоящем. Толкова за базите данни. Разбирам, между другото, че вашата комисия ще се заеме с пълната оперативна съвместимост на базите данни. Това е най-важната ни работа, най-важното досие, което предстои да бъде прието, за да се свържат точките, както се казва. Няма да е лесно, трябва да правим откритост. Осъзнавам, че има златни правила, знаете за, за принципа за ограничаване на целите. С други думи, данните не трябва да се използват за други цели, спрямо тези, за които са събрани. Тук обаче трябва да кажем следното. Ако искаме граничната охрана да е активна и ефективна и да а, управлява мигрантските потоци, да разбира кой от влизащите джихадисти и така нататък, имаме нужда от биометрия и от допълнителна информация. А, и не можем когато залагаме по правило на свободата на, на индивида, на, на защитата на неговите лични данни, да очакваме чудеса. Аз е, съм уверен, че ще стигнем до едно добро решение през юни следващата година. Третия аспект, който представлява още по-голяма трудност, е как да се създаде на европейско ниво нещо като мост между онова, което Европол е създала, именно Центъра за борба с тероризма, който по-настоящем работи изключително добре, и от друга страна платформата, която е създадена от така наречената група за борба с тероризма. Няма да е лесно това свързване. Има различни пречки. От една страна разузнаването е прерогатив на държавите членки. Аз мисля обаче, че трябва да се намери някакъв механизъм, за да се гарантира, че точките ще бъдат свързани така както трябва. И накрая има два аспекта, свързани с поделянето на данните, проблемни области. На първо място криптирането. Някои държави членки искат комисията да обясни какво прави, за да помогне на разузнавателните служби да получават информация, криптирана информация, като не се подкопава системата, естествено, т.е. трябва да има високо ниво на криптиране. На второ място цифровите услуги. Комисията започна да работи по темата, комисаря Юрова работи много активно с цел да се намери е, по-бърз достъп до цифрови доказателства. Тук трябва да спомена и ролята на САЩ. Имаме нужда от е, бърз, е, качествен достъп. Не трябва винаги да се минава през тромави процедури, за да се стигне до там. Това е първото предизвикателство. Значи, така приключвам. На второ място, и тук съобщението на комисията е добра новина, а именно да се инвестира в превенцията. Много по-трудно е да се стигне до Сирия в наши дни, но има много хора, които са вдъхновени. Е, хора, които не е задължително да са били в рака. Затова трябва да се работи по отношение на интернет. Комисията е създала един форум, информационно-технологичен форум, в края на тази година ще имаме втора среща с интернет дружествата. Очаквам много от тях. Очаквам много да се направи по отношение на скоростта, с която се премахва незаконно съдържание в интернет. Едно е да се говори, друго е да се направи това. Търсим помощ от страна на тези компании за гражданското общество. Трябва да може а, разумните гласове да възтържествуват, умерените гласове. Втория важен аспект, който не е развит до сега, но той се споменава в съобщението на комисията, е следния. Как да работим в сферата на образованието, културата, как да използваме достъпа до работни места, до, до спорт с цел превенция. Естествено, това не е, е основният инструмент за справяне с радикализацията и с проблемите, но тук може да се добие много. И на последно място, не сме на напреднали много по а, този последен въпрос. За какво става дума? Ако искаме да имаме инструментариум, цял набор от инструменти за справяне с връщащите се бойци, то трябва да имаме не само работещо наказателно правосъдие, но и да намерим альтернативи а, за наказания, альтернативи на затворите. Вие знаете много, много повече от мен за трансформирането на Frontex, за документите, за систематичните проверки на външните граници. Очаквам с нетърпение бързото приключване на модификацията на Шенгенския граничен кодекс. Много е важно това законодателство да се приеме. Няма да влизам в подробности относно външните аспекти на нашата дейност, но когато ми зададете въпросите си, може да се върна към този аспект. Благодаря, каза председателя. Малко се опитах да ви огранича, тъй като ще има въпроси от колегите, които ще дадат възможност да отговорите подробно. Започваме с Барбара Кодрицка. Колеги, моля ви не повече от две минути, защото Доколкото виждам, всеки ще иска да се изкаже. Бързо дякую за тон презентация, бързо... Благодарности за направеното представяне. Съвсем конкретно, богато на съдържание. Всъщност не е никак лесно да се борим в днешно време с тероризма, се оказва. Все пак обаче ми се струва, че най-голямото предизвикателство – най-голямата трудност в нашата обща борба с тероризма. е обменът на данни, който е в реално време, изключително бърз. Трябва да осъществим максимално бърз обмен на данни, за да можем да успеем в борбата си срещу тероризма и да предотвратим такива трагични събития. Веднъж получили данните от една държава членка, можем да се обърнем към другите методи. Вие говорихте за different tools, как, други инструменти. Какви а, са тези други инструменти, с които можем да разполагаме? Какво представляват те? Когато службите на държава членка откажат обмена на данни, може би тогава също бихме могли да се обърнем към тези различни инструменти. Но трябва да намерим и друг начин да се справим с трудностите, пред които сме изправени днес. Благодаря а, много за изказването, каза председателят. Бригит Зибел има думата. Извинявам се за това, че не участвах в заседанието от самото начало. Закъснях малко, все пак обаче искам да задам някои доста конкретни въпроси. По обмена на данни и обмена на информация. Приемам, предполагам, че не става за обмен на най-различни видове данни. Все пак трябва да имаме някакви, е, някаква информация за това, че определено лице представлява риск и тогава можем да поискаме данни за него. Но как бихме могли да координираме, хармонизираме критериите за това, кога едно лице се включва в списък, рисков списък. А, ще се случи това скоро? Очаква ли се още да работим по него? И един трети въпрос за чуждите бойци дали използват а, а, различни пътища а, и маршрути за стигане до Европа. И също така не е достатъчно да се изпрати един а, такъв а, чужд борец а, по един труден и опасен път, той ако се окаже твърде опасен, винаги може въпросното лице да инфилтрира Европа заедно с потоците мигранти. Друг момент е свързан с обмена на информация. Моето впечатление е, че много информация изтича от местните власти и много от тези чужди бойци всъщност не идват тук като чужди бойци, като а, мигранти, всъщност те са вече направили първите стъпки по радикализацията си, когато са живели в Европа преди да заминат където и да било. А, и мисля, че трябва да концентрираме усилията си именно в тази конкретна група. И а, моето впечатление, и мис, бих се радвала да потвърдите а, е, дали съм права, че ние разходваме повече средства на границите и за а, граничните а, е, служители и за обмен на информация, все повече и повече сега, но нищо не правим кой знае колко в а, областта на превенцията на място в Европа. Съгласни ли сте с тази констатация и имате ли доказателства за нея? Благодаря, Бергит. Преди да представя следващия оратор, а, щях да а, кажа това в съобщение на председателя, но ти не беше пристигнал все още, но преди да дам думата на господин Кърхоп, нека да а, отбележа, че това е а, последното му заседание и след това той ще ни напусне и това ще е последното му заседание. Аз за господин Тимоти Кърхоп говоря, нашият колега от а, тази комисия, който всички много добре а, познавате. А, той много усилено работи и в тази комисия, и в много други. Той ще има, ще вземе своето място в Камерата на лордовете в е, Обединеното кралство. Знам, че той ще представлява работата на нашата комисия там. Ще да е един европе, европеец, така че му благодарим за неговата работа с нас. Okay, and now you can ask your question. И сега може да а, си зададе въпроса си. Разбира се, моята последна функция, последната ми задача като член на тази комисия ще бъде да гласувам. Това е едно от най-важните неща, които ние правим. А, така че ще бъда тук и ще гласувам. Много сте любезен. Благодаря за а, милите думи. Ще да започна с това, че съм тук в този парламент от 17 години и е нормално след а, такъв дълъг опит това, което вършиш, да става по-добро този смисъл и нашия гост е на тази си позиция от 9 години, от тези 17, в които аз съм бил в парламента, така че аз съм го виждал повече от веднъж. И смятам и се надявам, че отговорността, която носи и задачите, които извършва, стават все по-важни с хода на времето и няма съмнение, че неговия дълъг опит от 9 години е изключително полезен за всички нас и за защитата на европейските граждани. Искам и се да задам два въпроса. На първо място, макар да е изключително важна неговата работа, координатора за противодействие на тероризма няма кой знае какви а, реални законодателни правомощия. И според мен е много важно ние през тази комисия и този парламент да утвърдим е, изключително важната нужна, нужда е, от неговата роля в борбата с тероризма. Трябва да го подкрепяме във всичко, което прави. Много от нещата, които той прави, са изключително важни. Затова искам да попитам ако ми, позволи, е, ако ми позволите, как неговия център ще се координира с ново а, е, установения, създадения ECTC, а, ECT3 център за борба с тероризма в рамките на Европол. Също така много се радвам, че новия комисар е а, е, от моята държава, господин Джулиан Кинг и въпросът ми е как а, виждате и неговата роля и сътрудничеството с а, сър Джулиан в а, неговата роля като комисар. И в заключение, ако нямате нищо против, искам да споделя, че а, беше изключително а, полезен опита ми в работата ми в тази комисия и сте прав, господин председател. А, а, като казахте, че нямаше как да си свърша работата тук, ако не работех с всички групи, представители от всички политически групи, защото в крайна сметка нашата обща цел е общото благо за всички европейски граждани. Надявам се, че тази комисия ще продължи да го прави и от тук нататък с пълното си представителство. Благодаря много. Сесилия Викстрюм има думата. Okay, Cecilia, I'll, um, so next is... Добре, Сесилия, тогава давам, предавам думата на моята колега Софи Интвелт. Заповядайте, Софи. Благодаря. След това объркване. Благодаря на господин Кърхов за презентацията. Започвам с една бележка в допълнение към казаното от Тимати Кърхов че съм много доволна, че новото портфолио беше създадено в рамките на Европейската комисия, тъй като именно там е мястото, където има инициативи за законодателство, за политика. И винаги съм казвала, че освен работата, която вие вършите лично, винаги съм смятала, че е малко странна ролята ви, тъй като няма законодателна законодателни правомощия, но няма и отчетност. И също така ще кажа нещо малко провокативно. Леко съм разочарована, че е малко сме свикнали на това, което чувам от вас всеки път. Още правомощия, още е, възможности за събиране на данни, се оплаквате от ограниченията, с които се срещате, с, а, за ограничения на събиране лични данни и така нататък. Честно казвам, бих очаквала някой, който говори за борбата срещу тероризма, да има малко повече уважение към до, а, демокрацията и върховенството на закона и човешките права, а ми се струва през годините, че, като, че никога нямате уважение към човешките права. По време на изслушването комисаря Кинг направи много сериозен акцент върху е, приложението. Много правилно това според мен, защото ние в, тази, в този парламент приемаме закон след закон, а когато стигнем до приложението на цялото това законодателство, много малко напредък виждаме. Два конкретни въпроса. Първия за е, любимата ни директива за пътническите данни. Е, запитах и комисията наскоро и а, е, устно и писмено, а не съм получила отговор. Къде сме, докъде сме стигнали с приложението на тази директива след, 6 месеца след нейното приемане? Комисаря Кинг ми отговори, че до момента една или две държави са замочнали, започнали приложението и това е, според мен, в един много сериозен контраст с натиска, който ние имахме при приемането. А когато стигнем до обмена на данни, смятам, че всички сме съгласни, че обмена на данни трябва да се подобри между държавните членки. Все пак обаче доста ме притеснява факта, че винаги говорим само за техническата част, за Оперативната съвместимост, събиране на свързане на системи, различни работни групи. Вие също очаквате, участвате и виждам много интересни, но и притеснителни инициативи, когато говорите за едва ли не създаване на една огромна е, база данни, която ефемистично наричаме общия депозитар. А, но в документа, който прочетах, няма никаква препратка към идеи като а, съдебен надзор, а, демократичен отчетност, а, прозрачност и така нататък. Тоест, вие говорите за създаването на една мега база данни, без каквито и да било проверки и надзор. Иска ми се малко повече да чуя за това. Благодаря. Яна Обрехта има думата. Благодаря много и към господин а, за изказването. Иска ми се да продължа там, от там до където стигна и Софи Индвелт. Тя говори за приложението. Да, вие сте назначен от държавите членки и понякога и аз се питам кого всъщност координирате? тъй като държавите членки и парламента и комисията апелират за повече координация, но доста време мина и тук означава да не апелираме само за повече координация, а да се предприемат някои по-конкретни мерки, е, които показват, че някой нещо координира. Всички искат много координация, но като че ли никой не бива координиран. И като че ли всички говорят за повече споделяне на а, съотносими данни, но всъщност никой реално не иска да споделя информация. Така че има нещо от страна на държавите членки, което действително трябва да бъде променено. И вместо да вървим към повече и още нови мерки, ми се иска да видя как се осъществява това, което вече сме решили тук ние в комисията Либе и в пленарната сесия на парламента през април 2014 решихме за, а, приехме директивата за европейската а, заповед за разследване. Го дадохме 3 години а, на държавите членки да осъществят всичко това. А, този срок изтича през април до година, по-малко от половин година остава и ми се иска да знам какво се случва. Нищо не се чува. Понякога дори да говоря с представители на правителствата и те дори не знаят, че съществува такова нещо. Това е една централна мярка. При нея става въпрос именно за обмен на информация, мерки, взаимно признаване, на мерки по разследването. Това е сърцевината на по-доброто сътрудничество в полицейската и съдебна дейност и ми се иска да видя напредък в това отношение. Друго нещо, което аз намирам за изключително е, сериозно, пък и положително, че вие припознавате данните на Европол за заподозрени в тероризъм, как се свързват е, с Е, предишни а, престъпления, т.е. те са познати на следователите. Това, което виждам навсякъде е, че ние говорим за нови мерки за събиране на нови данни за лицата, които не са свързани с каквито и да било а, престъпления, дори не са свързани с подозрение или риск гласувахме за директивата PNR, пътническите данни, 500 милиона евро ще струва. Това са данни за напълно лица, които нямат никакво значение за тези престъпления. Въвеждаме нови мерки по границите, за които вие и държавите членки апелират. Определено става въпрос за мерки, които са за престъпници, не просто хора, които пътуват през граница, но с с тази система за вход и изход, поне още 500 милиона евро ще трябват. И тук говорим за, наистина за сериозни милиони. А Европол а, говори за а, поне малко средства за съвместни а, екипи за разследване на място, където има данни вече за конкретни лица. И просто съвместно действие с местните власти. Местните власти в момента не, нямат възможност да го направят, тъй като нямат повече персонал или а, средства, така че би било разумно малко по-добре да се организират приоритетите и вместо да се хвалят такива суми в нови дейности, да се конкретизират в това, което ясно е нужно. И накрая искам да кажа нещо за криптирането. Беше казано а, преди, а, че а, може би криптирането не е правилният отговор. Джулиан Кинг в изслушването си а, не го определи като най-добрия път напред. Така че имаме повече данни днес, а, отколкото когато и да било преди за всеки един от нас като личност. Така че действително представлява проблем това, че нямаме достъп до всички тези данни и че нямаме и персонала и данните, които да добият тези данни, да влезнат в мрежите, да проследят контекста. И тук искам да видя малко по-различен подход. Благодаря. Благодаря. Питър Нидермилар има думата. Благодаря за представенето, господин Кърхов. Съвсем кратък ще бъда. Много пъти споменахте колко са важни границите, охраната на границите. Напълно съм съгласен, защото от гледна точка на сигурността това е решаващо но много по-малко говорим за превенцията, а във вашето представа имаше едно изречение, много важно според мен. Вие казахте масивни инвестиции в превенцията. Искам да знам какво означава това в конкретика. Къде са точно полетата, областите, в които ще има масивни инвестиции в бъдеще? Председателят, колеги, е, затварям списъка за желащи да се изкажат. Да, вие сте на списъка, в списъка госпожа Гомес, господин Джезек, Валдек, Боди, Файвманс. Кенги и мисис Винберг. And that's it, okay? So that's the... Това е край, край на списъка. С това го затварям. Ана. Е, мистер Декерков. Господин Декерков, добре дошли. Говорихте за променящите се модели на работа и факта, че може да се използват нови ресурси, нови източници за атаки, например коли, бомби и химически оръжия. Какво прави Европейския съюз по отношение на използването на химични оръжия, например, когато се използват в различни предмети, сега вече по-често се откриват и в играчки, например. Как стоят нещата с амунициите и взривните а, вещества. Миналата седмица в Малмио имаше а, една акция и наистина сме много а, притеснение от разпространението на взривни вещества? А, и има ли има план в Европейския съюз за предприемане на конкретни стъпки за борба с използването на взривни устройства? Разбира се и безопасността, свързана с атомни, атомното оборудване и централи. Нещо, което вече беше споменато миналия път. Вие говорихте за миграцията и въздействието върху сигурността. Добре, сигурността на границите трябва да се подсили. Какво ще кажете обаче и сигурността в рамките на нашите граници? Нашите правителства наистина ли са заинтересовани за сигурността, когато не проявяват интерес към изчезнали а, малолетни и непълнолетни лица без придружители? Наистина ли сериозно възприемат този проблем, когато има сериозни нарушения на човешките права за хора, които са на европейска а, почва, например в Гърция и в други лагери и на други места, където наистина се разпространяват и по този начин те стават уязвими в контекста на уязвимостта, за която вие говорихте. Да не говорим за различните възможности на територията между Кале и Гърция. Така че има много възможности. На следващо място регистрационните а, данни за пътниците. А, това се спомена не само в контекста на изпълнението и приложението, както каза колегата Софи Инвелт, но също така има ли някакъв контрол? Какво се случи в Ница? Имаше ли някакъв контрол за а, частните самолети? И, Миналата година конкретния случай за спрения самолет с стотици хиляди тонове каптогон. Ако това се беше случило във Франция, а не в Бейрут, нямаше да има никакъв проблем. Нямаше да се прилагат тези разпоредби за регистрационните данни на пътниците. И накрая тези масивни инвестиции. Наистина се надявам, че ще проследите какво се случва, но има ли начин да се проследи необходимостта от финансиране в европейските страни? Има ли конкретен план да се а, ангажират мюсюлманите в борбата срещу радикализи... радикализацията? Благодаря, господин Чезе. Благодаря, господин председател. Вие подчертахте централната роля на интернет в пропагандата и изпращането и споделянето на информация. Можете ли да ни кажете повече как се осъществява сътрудничеството с доставчици на услуги и други компании по отношение на премахването на съдържание, свързано с тероризма? Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Кирхов, през последните няколко месеца станахме свидетели на няколко терористични атаки, които взеха живота на много невинни европейски граждани – като също същото време полицията и службите ежедневно предотвратяват нови атентати, включително подготвени от 15-годишни. Няколко от тези атаки са от хора от иммигрантски происход, а немските власти открито заявиха, че се опасяват, че миграционните потоци могат да бъдат използвани от терористи за незабелязано влизане в Европейския съюз. Моята страна България извършва 100% контрол на всички преминаващи външните граници, но бихте ли коментирали как другите държави членки на Европейския съюз могат да гарантират, че терористите не се смесват с мигрантите, пристигащи на тяхна територия? Ще се съгласите ли с мен, че службите за сигурност трябва да следят мигрантските и бежански потоци, за да заловят терористите сред тях? Тук искам да задам и още един въпрос, свързан с наскоро приетата резолюция на съвета за сигурност на ООН, за засилване на мерките по летищата с цел предотвратяване на терористични атаки. Доколко подготвени са европейските летища за терористичната заплаха над Европа? Какви мерки са необходими според вас, за да бъде залавени терористите, преминаващи през летищата, както и за предотвратяване на терористични атаки в самите летища? Необходими ли са според вас нови законодателни инициативи в Европейския съюз в тази насока? Благодаря ви. Mrs. please. Господин заповядайте. Е, de Kerkhoven, благодаря, господин председател. Уважаеми господин Декерков, много с голям интерес проследих казаното от вас. И разбира се, бяхме свидетели на сериозни инциденти в големи градове, но в Белгия кметовете на по-малки населени места казват, че ако има нападения в по-малки градове, тези градове няма да бъдат готови да се справят с такава ситуация. Ще бъдат необходими часове преди службите да пристигнат на място. Знам, че наистина самите държави и членки са отговорни за мерките за сигурност, но имате ли някаква представа за това? Във вашето изказване казахте, че се притеснявате за новите форми на работа, на използването на химични оръжия. Наясно ли сте с нови цели, нови мишени, които да се използват и това, че по-малките градове се превръщат в атаки? Как ще коментирате и притеснението на кметовете на по-малки градове? Госпожа Кенге, заповядайте. Е, е, Благодаря. Имам два въпроса. На първо място, Въпросът за непридружените малолетни и непълнолетни лица. Има ли стратегия за тези малолетни и непълнолетни лица, които са жертви на мрежи на организирана престъпност? Много от тях изчезват, когато пристигнат. Много от тях са слаби и уязвими. И те наистина са една много уязвима почва за онези, които искат да манипулират ситуацията и да ги експлуатират като предмети, като стоки. Във вашата работа смятате ли, че нещо може да се направи в тази посока? Има ли връзка с трафика на хора? Вторият ми въпрос е свързан с интеграцията. Има ли някаква политическа воля изобщо, за да се справим с тези проблеми? Много хора просто се, са изоставени, те са изолирани. Така че въпросът ми е има ли политическа воля за справяне с този проблем? Наясно ли сме с този проблем? Председателя, благодаря и накрая госпожа Ламберг. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Керкхов. Не чух уводното ви слово, защото полета ми закъсна. Искам да ви благодаря за работата по ПНР, досиетата на пътниците. Надявам се, че тази инициатива ще се приложи на практика максимално бързо. Изключително важно е да имаме контрол върху това, кой влиза в държавите членки. Аз бях с Анна Гомеш в Мамел в Швеция миналата седмица и видях как работи граничния контрол. Осъзнах колко е важно за нас да има правилен граничен контрол. Малмио в Южна Швеция гори. Миналия уикенд около 40-50 автомобила бяха запалени. Там цари хаос. Чухме какво ни каза Ана Гомеш. В Швеция сега е много популярно да се използват ръчни гранати. Преди около година четох едно интервю в Евроактив, където вие твърдите, че е неправдоподобно да има връзка между миграцията и беженските потоци, които идват през Средиземно море. Връзка между мигрантските потоци и тероризма. Продължавате ли да стоите зад това твърдение, като си има предвид, че Европол вече констатира, че има нещо вярно в това твърдение? Хора, които са били в лодките, са участвали в нападенията в Тунис и в Белгия. Имам тук един списък, лист, има ма 4 изписан от двете страни с нападенията само тази година. Вижте колко са много. Надявам се, че ще предприемате категорични стъпки, защото атентатите трябва да бъдат спрени. Благодаря, колеги. Господин Декерков, мисля, че наистина тези въпроси са показателни за интереса по темата и наистина трябва да има координация между държавите членки, защото наистина ни притиска и приложението. Какво означава обаче в този контекст координацията и ролята на комисията? Мисля, че чухме много подробни въпроси. Нямаме кой знае колко време. Ще ви помоля да ги групирате и да отговорите. Така че, моля ви, отделете им време и ще се радваме на отговорите ви. Благодаря ви за тези въпроси. Ще започна с казаното от вас току-що. И наистина бих искал да ви отлича за работата, господин Кяркоп, която вършите в тази комисия. За мен винаги е било удоволствие да присъствам на изслушвания и да отговарям на вашите въпроси във връзка с отличната ви работа по досието с регистрационните данни на пътниците. Всъщност, наистина, тук мерките се взимат по решение на държавните и правителствени ръководители. При Представянето, първоначалното представяне, аз също възразих, защото нямахме правомощия и начина по който може да се въздейства е като се изгради доверие от страна на държавите членки и на институциите на Европейския съюз, така че да бъдем поне две стъпки напред. Моята роля не е да направя оценка на резултатите, които съм постигнал през тези 9 години, но знам, че през тези 9 години съм получавал пълната подкрепа на държавите членки. На този етап обаче мисля, че в рамките на Европейския съюз може би наистина държавните и правителствени ръководители трябва да намерят някой, който да изгради това доверие стъпка по стъпка. Не е лесно да се приеме факта, че трябва да се сближат различни общности. И тук наистина аз трябва да работя с представители на прокурорите, на правоохранителните служби, Министерство на финансите, дипломатите, разузнавателните служби. И съвместната работа с тях е наистина голямо предизвикателство в една област, която е относително нова за Европа. Много често се позовавам на работата на ФБР. Необходими са 30 години на Хувър, да на, наложи ролята на ФБР в държавната полиция в една, една федерална държава. Ние не сме федерална държава, но въпреки това разполагаме с а, националните полицейски служби и трябва да съществува достатъчно високо ниво на доверие в агенцията. Впечатлен съм от постигнатото през последните две години. И ако ме бяхте попитали преди 5 години къде ще се намираме днес, аз нямаше да инвестирам дори едно евро в това начинание и в законодателството. Но наистина тази област остава доста деликатна и съм убеден, че през идните месеци под ръководството на комисията и уменията на Джулиан Кинг признанието ще дойде. В крайна сметка 82% от европейските граждани смятат, че Европа трябва да има по-централна роля в осигуряване на сигурността, дори и ние да имаме поддържаща, подкрепяща роля. И дори председателят Туск и председателят Юнкер имат до, до тях достигна това послание. Съществува проекта, така че наистина трябва да постигнем резултати и то бързо. Това е мое дълбоко убеждение. Разбира се, че е важно, госпожо Индвелт, да се постигне такова равновесие. Няма да коментирам по вашето изказване, че съм антидемократичен и не спазвам а, основните права. Една година участвах в изготвянето на хартата с основните права. Няма да коментирам това. Много време съм прекарал в трети страни за насърчаване на правовата държава и човешките права, защото мисля, че те са основна съставка в а, демократичния процес а, и процеса на интеграция интеграция и те могат да постигнат много повече в интеграцията. И тук имаше също един въпрос – ако не се направи повече, ще влезем в една негативна спирала на исламофобията в Европа и трябва да бъдем изключително бдителни в тази посока. Но не това е въпросът. Аз наистина приветствам решението на комисията да има комисар с ресор за сигурността. Комисар Авромопополис имаше част от тези правомощия, но наистина както вече казах, не само генерална дирекция вътрешни работи и генерална дирекция правосъдие трябва да участват и комисарият, който отговаря за културата, образованието, заетостта, всички тези ресори трябва да бъдат в една група, така че да си сътрудничат помежду си. Както казах на Джулиан Кинг, Надеждата ми е, че наистина аз няма да съм необходим. Комисията ще има необходимите експертни познания и умения, за да се справи сама и да не, и е необходим такъв координатор за борба с тероризма. По отношение на въпроса за изпълнението, и приложението на директивата за Европейската заповед за разследване. Не знам колко държави членки са приели този законодателен акт във връзка с регистрационните данни за пътниците. Знам, че комисията настоява за изпълнението. Нямам конкретни данни, но ще се върна на този въпрос. Как гарантираме, че държавите членки споделят повече? За момента ролята ми е да се опитвам да ги убеждавам и да се определят техническите и правните препятствия и бих казал и психологическите препятствия, защо не захранват Евродак, базата данни на Европол и Интерпол и ШИС с данни. На определен етап ще трябва да преминем към един един по-правно определен начин за изпълнение. И мисля, че тук идва и ролята на комисията. На този етап обаче сме отбелязали сериозен напредък в тази насока. По отношение на криптирането, наистина Виждам, че госпожа Обрехт не е в залата. Да, тук има сериозни притеснения и нямам отговор на тези въпроси. Аз поддържам силното криптиране. Много в много от моите изказвания наистина се застъпвам за неприкосновеността, правата на интелектуална собственост, и поради тази причина до момента няма конкретно решение а, от страна на американците, но наистина комисията настоява. Какво имам предвид под а, сериозни инвестиции в превенцията? Мисля, че в изказването си споменах реабилитацията, наистина определянето на програми. Във Франция има такива програми за тези, които са радикализирани и тези, които имат готовност да се включат в такива програми. В се... Идеята е във всеки регион да има такава програма, но доколкото знам, не във всички страни има ефективни програми. Подобни програми трябва да се организират и в центровете за задържане, защото това са основни инкубатори за радикализация. И там също можем да окажем помощ. Интеграция, обучение, образование. Аз подкрепям по, по творческия подход програма, която да осигурява подпомагане за 1 милион е, европейци и също толкова лица от арабски происход по Еразъм Плюс. Освен това да се създаде програма и среда, която да бъде свързана с обучението в, например, висши учебни заведения по ислямски програми. Тук обаче трябва да имаме предвид и конкретните разходи. Въпросите свързани с интернет наистина имаме много впечатляващи данни от специализираното звено на е, Европол. Нивото е 92%. Ние бихме искали наистина да предоставяме информация за нерегламентирано съдържание от страна на компаниите. Google в момента се опитва да определи алгоритъм. Няма система, по която Google да изпраща альтернативни съобщения, така че да се правят по-чести консултации с неправомерни вебсайтове, така че наистина се създава такъв алгоритъм за автоматично премахване на незаконно съобразно съдържание. По отношение на миграцията, миграционните потоци се използват и от страна на бойци на Даеш, които се завръщат по родните си места. Това видяхме в атаките в Париж и Брюксел и арестувани лица в Германия, които използват фалшифицирани документи за самоличност. Използват се едни и същи точки на влизане, където могат да тези точки се използват и за влизането на миграционни потоци. Какво можем да направим за малките градове? Може би знаете, че имаме програма Атлас, която подкрепяме с екипи, конкретни екипи, които осъществяват много ефективно сътрудничество. Насърчаваме комисията да предостави средства, създали сме правната рамка, правим заедно изследвания, и как малките градове могат да разработят политика за превенция. Мисля, че наистина могат да се учат едни от други и а, така или иначе а, много неща се случват а, между градовете, така че наистина да се определят а, тези точки. По отношение на плана за действие, а, доколкото знам, комисията съвсем скоро ще приеме актуализиран план за действие а, и по отношение на разузнавателните служби от това, което виждаме в Сирия и Ирак. Знаем, че в Даеш се използват химикали, които те създават. Не казвам, че това се е случило, но съществува информация, която към която трябва да подходим много сериозно и трябва да бъдем подготвени, за да можем да подходим по някакъв начин към този въпрос. Дали има общи критерии за това как да се захранват базите данни. Да, вероятно си спомняте, че по време на холандското председателство съветът прие пътна карта по темата и държавите членки се опитват да договорят общи критерии как да захранват базата данни към ШИС и Европол, така че отговорът е да и с радост ще споделя с заинтересованите от вас тези критерии. Те почиват на задълбочен опит в тази посока. Мисля, че успях да покрия голяма част от въпросите. Председателя, да, имаше изключително много въпроси. Преди да чуем други въпроси, исках да подчертая, че ще изготвите и писмен отговор по въпроса за прилагането на директивата за регистрационните а, данни за пътниците, така че наистина сме благодарни да го направите. Уважаеми колеги, наистина времето ни притиска. Очаква ни още една основна точка за ЕАЗО. Много колеги очакват разглеждането на тази тема. Ако има други въпроси, които не получиха отговор по ЕАЗО и регистрационните данни за пътниците, ще получат писмен отговор Софи Инвелт. Аз попитах, зададох един въпрос за масивните информационни потоци и не получих отговор. Наистина е забележително, че директивата за данните за пътниците, която трябваше да бъде ключова директива 6 месеца след гласуването, не можете да ни информирате за актуалното състояние по прилагането на тази директива. Това е шокиращо. Председателя, както вече казах, наистина е по-добре да получим писмен отговор за изпълнението на директивата директивата. А, мисля, че това ще бъде по-добре, а също така и за Европейската заповед за разследване. А, така че наистина ще е по-добре да получим писмен отговор. Ако има други а, въпроси, колеги, които не получиха отговор, моля да ми дадете сигнал но наистина всички тези въпроси показаха колко заинтересовани са за нивото на изпълнение на законодателните актове, защото в крайна сметка това е изключително важно за нас – по-важно е не толкова да издаваме прекомерно много законодателни актове, а да проследяваме какво се случва с тези законодателни актове. Така че наистина сме ви благодарни за присъствието ви днес и видяхте големия интерес и от страна на колегите. Благодарим за отделното от вас време и разбира се ще ви поканим отново и в контекста на друг дебат по друг законодателен акт. Благодаря. Благодаря ви, колеги колеги, и за вас, и вашите въпроси. Моля да ме извините, че прескочихме малко времето. Колеги, преминаваме нататък. Точка 4 разглеждането на проект доклада посветен на ЕАСО, службата за убежището на Европейския съюз. Докладчик е Петър Нидермюле. По-рано казах, че наред с тази презентация ще видими изложба, посветена на петата годишнина от създаването на ЕАСО. Виждате на екрана част от снимките в тази изложба. В залата има снимки, разположени на стативи. Що се отнася до самия доклад, това е от доклад за реформата на общата европейска система за обежището в Европа. Няма да говоря твърде дълго, тъй като много дискутирахме по предишната точка от дневния ред. Ще дам думата на Петър. Той ще направи уводното си слово и след това ще се изкажат докладчиците Сянка и другите колеги. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на докладчиците в Сянка за положените усилия. Искам да благодаря на комисията за предложението и за помощта. Искам да благодаря и на съвета за доброто сътрудничество. За мен е удоволствие да ви представя този доклад точно в този конкретен ден. Всеки от вас може да види а, картините, които представят постиженията на ЕАСО. Знаете в каква криза живеем в момента. Държавите членки са по силен натиск, същото въже и за ЕАСО. Много държави членки са изправени пред много големи предизвикателства, невиждани до сега. Европейския съюз трябва да може да откликне на тези предизвикателства и да помогне на държавите членки в такава обстановка, в която сме в момента. Европейския съюз на първо място трябва да гарантира сближаване в рамките на общата европейска система за обежището. Трябва да се приложи международното европейско законодателство и да се приложат оперативните стандарти за обежището. Освен това, трябва да може съюз да предоставя оперативно-техническа помощ на държавите членки. Освен това, трябва да се гарантира че държавите членки спазват своите задължения в рамките на общата система за убежището. Следователно, трябва да може да се осъществява мониторинг относно изпълнението на поетите ангажименти. ЕАСО е в сърцевината на нашите усилия за справянето с беженските потоци. И се радвам, че комисията иска да укрепи тази служба. Радвам се, че има стремеж да се помогне на агенцията да се справи с настоящите предизвикателства. Тъй като нямаме кой знае колко време, искам да подчертая четири аспекта, ключови за проекта доклада. На първо място, как да направим ЕАСО пълноправна европейска агенция, която да работи с държавите членки и в същото време как да запазим независимостта на ЕАСО от държавите членки. Това беше една от основните цели на доклада. Пълноправна, пълноценна агенция на Европейския съюз с а, увеличен капацитет. А, да, необходимо е да имаме нещо а, подобно. Тази агенция трябва да разполага с повече финанси, с повече човешки ресурси. Все по-важната роля на агенцията трябва да се отрази и под формата на надзор от страна на Европейския парламент. Не става дума само за номинирането на изпълнителния директор на ЕАСО. На второ място, доклада се опитва да укрепи отношенията между ЕАСО и други неправителствени организации и международни организации като ВКБО. Обеден съм, че опита на тези институции ще е от полза за АСО, за Европейския съюз и за неговите държави членки. Неправителствените организации могат да допринесат сериозно за дейността на агенцията. На трето място, в проекто доклада подчертаваме, че трябва да се гарантират правата на кандидатите за убежище предлагам да се създаде механизъм, по силата на който кандидатите за убежище ще могат да подават жалби и тези жалби ще бъдат разглеждани от Агенцията по основните права. Вярвам, че агенцията има важна роля, що се отнася до изпълнението на общата европейска политика за убежището. Предлагам политика на основата на три стълба. На първо място обща оценка веднъж на 5 години. Всички държави членки трябва да бъдат оценявани веднъж на 5 години по всички параграфи. Тази оценка може да се разглежда като превентивна мярка, тъй като може да се открият недостатъци и когато се открият такива, те трябва да бъдат изправени своевременно. Освен това, оценката би представила ясна картина за цялостното функциониране на системата на обежище. На второ място, оценка, която да отразява годишното състояние на агенцията. Агенцията подготвя годишни доклади за положението с обежището в Европейския съюз и в третите държави. Тези доклади ще оказват въздействие върху изпълнението на, на целите. Анализите могат да представят различните тенденции. Що се отнася до убежището и възосновата на анализите може да се извършва по-добра подготовка за постигане на целите в държавите членки. Годишният доклад трябва да определя освен това конкретните въпроси, които трябва да бъдат обект на наблюдение в съответните държави членки. И на трето място, нововъзникналите спешни ситуации. Агенцията ще трябва да може да инициира мониторинг и подобен мониторинг или наблюдение може да се изпълнява и трябва да се изпълнява само в конкретни случаи, Например, когато има сериозни притеснения относно функционирането на съществени елементи от системата на обежище в конкретна държава членка. Съответно, ако държавата членка не действа своевременно, ще се предприемат съответните мерки. В доклада, естествено, има по-подробни разписани разпоредби в това отношение. Нямаме кой знае колко време, аз съм готов да чуя вашите конструктивни предложения. Благодаря, Петър. Изключително подробен анализ. Е, сбит, освен това, ще можем да дебатираме на основа на представеното. И сега ще започнем с господин Коелю. Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да благодаря на ЕАСО и да поздравя службата за петата и годишнина. Мисля, че тази агенция не само изпълнява своята роля, но на нея трябва да и се благодари, защото имаме нужда от нея. Пределно ясно е, че нейната работа е от съществено значение. Днес говорим за повече финансови средства, за по-значима роля, за повече компетенция, когато става дума за създаването на общата система на убежище. Надявам се, че Новата правна рамка ще бъде договорена скоро от е, законодателите, за да може ЕАСО наистина да се превърне в е, истинска европейска агенция за убежището. Трябва да ви кажа, господин председател, че не смятам, че времевата рамка трябва да се подчинява на другите инструменти в тази сфера. С тази оговорка искам да благодаря на колегата Нидер Мюлет за проекта на доклад. Срещите, които проведохме, бяха полезни и аз ще продължа да работя с колегата по отношение на предложенията. Няколко коментара. Първо, трябва да имаме агенция, която наистина да може да наблюдава общата европейска система на убежището като същевременно се зачитат правомощията на държавите членки. Това е изключително важно и трябва да се подчертае. Агенцията не може и не трябва да замества службите по убежище в държавите членки. Трябва да се гарантира обаче, че всички те спазват европейските правила и че средствата, които се използват, отговарят на настоящите и бъдещите предизвикателства – няма голяма разлика между ЕАСО и Шенген. Новите правомощия трябва да са реално осъществими и да се основават на взаимно доверие. Не трябва да има твърде голям натиск върху националните администрации. В същото време трябва да има активно участие на държавите членки и водеща роля на комисията. ЕАСО трябва да гарантира, че създават точни оценки и че предприема своеобразни и съвременни действия. Освен това, когато има не изпълнение на мерките, трябва да има стимули за да се случи това. Господин председател, мисля, че трябва да положим максимални усилия, за да гарантираме сближаване на всички всички мерки, свързани с обежището. Това може да се гарантира, ако има добра информация за държавите членки и от държавите членки. Аз съм готов да работя с колегите. Уверен съм, че можем да стигнем до едно добро решение в кратки срокове. Благодаря, Карлош, е, Сесилия Викстрюм има думата благодаря за твоето представяне, между другото, на Общото събрание миналата седмица. Благодаря, господин председател. Добре е, че за първи път европейските институции взеха думата. Беше им дадена думата. За мен беше чест да представя парламента. Много може да се говори за това, което се случи. Мога да ви дам информация, ако имате конкретни въпроси. Нека в началото да благодаря на докладчика Петър. Благодаря ти за положените усилия. Искам освен това сърдечно да поздравя Асо за петия и рожден ден. Това наистина е рожден ден. Желая на ЕАСО всичко най-добро. Както Карлош току-що каза, ЕАСО е ключова, за да има наистина европейска политика за убежище. Днес имаме нужда от ЕАСО повече от когато и да било. В бъдеще нейната роля може да стане още по-значима, кой знае. Мисля, че отправната точка на докладчик е добра. Ние споделяме убеждението, че ЕАСО трябва да бъде укрепена, че приложеното поле на нейната дейност трябва да се разшири. Съгласна съм, че трябва да има тесни връзки между ЕАСО, ВКБ, ОНЕ и НПО. Мисля, че трябва да се действа бързо обаче, за да се гарантира, че агенцията наистина ще остане независима. Това е ключово за нас. На следващо място, много е важно съществените аспекти, като наблюдението на държавите членки, да се укрепят. Аз съм докладчик по регламента Дъблин и знам, че ЕАСО ще отговаря за много различни неща. Не на последно място и във връзка с новата система на преместване. Трябва обаче тук да действаме много внимателно, тъй като има и други е, законодателни актове на масата в момента, директивата за процедурите, за условията за приемане и така нататък. Има много, много тесни връзки между различните нормативни актове. Не може да разглеждаме всичко по-отделно. Затова се мисля, че парламента трябва да разглежда всички инициативи, свързани с системата на обежище, като един пакет. Тук естествено се включва и аз. Системата ще се е, фиксира и ще заработи, когато наистина всичките елементи от мозайката са на мястото си. Ето защо ние трябва да обсъдим много внимателно взаимните връзки между различните инициативи. Мисля, че трябва да разговаряме с колегите на различни нива. Съответно, бих искала да помоля да се увеличи крайния срок времето да се увеличи и да се отдалечи във времето крайния срок за внасянето на изменения, например през ноември, защото имаме нужда да продължим да разговаряме по реформата. Много, много предложения има на масата. Какво е най-важно за нас? Ние разгледахме измененията към този доклад, който е изключително добър. Нямаме други проекто доклади по другите е, елементи от пакета, затова не знам дали моето предложение ще се окаже проблематично. Мисля, че няма да е така. Можем да отдалечим във времето крайния срок. Обръщам се към секретарията. Моля ви, вземете предвид онова, което ви казвам и помислете какво да правим, как да процедираме, как да работим по връзките между различните предложения. В заключение, още веднъж благодарности към Петър и поздравления на ЕАС. Крайният срок за внасяне на изменения 11 е октомври, казва председателя, но ако докладчика е готов да отстъпи, можем да обсъдим тази възможност. Господин Хала Ахо е докладчик в сянка от името на ЕКР. Благодаря, господин председател. Благодаря господин Нидер Мюллер за проекта на текст. Принципно ЕКР подкрепя целите на предложението, а именно да се предоставя техническа оперативна помощ на държавите членки, да се засили практическото сътрудничество, обмена на информация между държавите членки, обучението на персонала, както и наблюдението на изпълнението на системата на убежище, капацитета и така нататък. Накратко ние подкрепяме всичко, което наистина ще помогне на държавите членки, за да се справят с миграционната криза. Няколко много важни за нас неща искам да спомена. В много от измененията докладчика подчертава ролята на неправителствените организации – ние не можем да подкрепим този подход, тъй като политическата и идеологическата неутралност на подобни организации е под въпрос и много често не може да се гарантира. На следващо място много е важно за нас в ЕКР да се фиксира твърдо, че правомощията за взимане на конкретни решения в областта на убежището са си на държавите членки. И затова ние не подкрепяме нищо от а, порядъка на съвместно обработване на молби и обработване в рамките на АСО и така нататък. Естествено би било добре всички държави членки да изпълняват а, едни и същи критерии, за да не се търси най-изгодната юрисдикция, но това вече е друг въпрос. Интересите на държавите членки трябва да бъдат взети предвид, когато се прилага процедурата за убежището, особено във време, в което тази система се използва не само от хора, които са в а, крайна нужда, но и от хора, които не са в а, крайна нужда. Затова решението трябва да се вземе на национално ниво, като се зачита общата конвенция и другото законодателство. Благодаря ви още веднъж и очаквам с нетърпение сътрудничеството с докладчика. Благодаря. Още един колега иска да се изкаже. Ана Гомеш. Ана, може ли да си кратка? А, Сесил, освен това. Искам да помоля и двете ви да сте е, много кратки, за да приключим в рамките на определените срокове. И аз искам. Всъщност, извинявайте, казва председателят, още един участник в списъка с изказващи се включвам. Ана Гомес. Гомеш. Напълно се подкрепям това, което беше казано от а, Питър Нидемюлер, както и от Сесилия Викс и от колегата Коелю. Наистина има реална опасност, има планове от страна на хора, които искат да под дринат а, възможностите за ЕАЗО и а, то за сметка на други агенции, които са свързани с сигурността. А, и ние сме абсолютно против това. За зелените а, сега колегата. Да, благодаря, господин председател. А, пет, подкрепям доклада на Петър Нидермюлер, който подчертава колко е необходимо да се, да се засили ролята на ЕАЗО, особено при реални технически нужди в времена на реални ам, проблеми и предизвикателства държавите членки. В това предложение трябва да сме сигурни, че се предвижваме от реактивни политики към обичайно действие на политиката по един ефективен и ефикасен начин. Знаем, че държавите членки, и индивидуалните им действия не са достатъчни, за да се претрудврати или да се справим с кризата. Ето защо трябва да подобрим възможността на АЗО да помага на държавите членки в, крива, в криза с повече технически мерки. В резюме, радваме се как Петър Нидермюлер е включил критични, е включил ключови въпроси за нас. Говорим за предложенията връзка с механизма за оплаквания и жалби, консултативния форум, създаването на длъжност за основните човешки права. Приветстваме предложението и накрая отчетността на ЕАЗО също трябва да бъде обект на нашата загриженост, когато привнасяме нови правомощия и отговорности, трябва да добавим и по-високо ниво на отчетност. Благодарим на Петър Нидермюлер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Каврос. И сега а, Сесил Кянги накрая. Благодаря. Искам и на Питър да благодаря. А, ние миналата година бяхме в Малта на една важна мисия и в следващите дни ще имаме а, възможност да направим връзка с тази мисия, да стъпим на наученото там за предложенията към доклада на Петър. Наистина ЕАЗО извършва изключително важна и е, чудесна работа. Ще е, добавя, че тук става въпрос за глобална дейност, една обща политика в областта на убежищата, в която ЕАЗО а, трябва да има достатъчно средства, за да може да отговори на предизвикателствата. Петър, ако а, можете да направите заключителни бележки. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Надявам се да можем да изготвим най-добрия възможен доклад. Чакаме измененията. Трябва да говорим с секретарията за предложението на Сесилия да удължим срока. Бихме могли евентуално да намерим общо решение в следващите няколко дни. Благодаря, Питър. Да, в добри ръце сте и ти и докладчиците в сянка. Както и ти каза, Питър, пет години минаха от създаването на Азо. Всеки един от нас малко или много е участвал в работата, пътят и изминал от Азо. Аз изпомням с Джин Ламбрехт и с други колеги бяхме в едни диалози по повод на създаването на, на ЕАЗО. Обръщам се към председателя и изпълнителния директор да видя дали не искат и те да се изкажат в края на нашия дебат, евентуално един от вас, директора. Да, разбира се, ако ми позволите. Разбира се, имате възможност. На първо място, благодарност и още веднъж към председателя и докладчика, господин Петър Нидермюлер, всички депутати, много приятелски лица в залата днес. Много ви благодарим за това, че създадахте тази институция, която сега е и наша. Наскоро отпразнувахме 5 годишнината. Миналата година през септември беше създадена идеята за горещи точки от комисията, област, в която ЕАЗО нямаше никакъв а, опит и от този момент до подписването през март месец на заявлението между Европейския съюз и Турция, ние вече правихме такива неща, които можем да окачествим като чудо а, на горещени, горещите точки. В тези снимки а, виждате много ясно какво се случва. Каза се, че една а, снимка е като хиляда думи. Няма как да ви обясня по-добре какво се случва на място. Благодаря ви, че дадахте възможност да направим и това тази изложба тук в комисията Либе. Благодаря на Петър за заключенията и становища по новото предложение по проект положението. Разбира се, че ни е нужно да имаме повече персонал, ресурси, трябва да растем. Ако Европейския съюз иска да отговори реално на кризата, тя няма да си отиде утре и трябва да преминем от един а, отговор на ниво криза а, към действия, които са добре управлявани. В този смисъл искам да благодаря на докладчица с, за изключително обективните предложения за изменения. Споделяме становището, а, обхванато в доклада. Важно е да вървим заедно в същата посока по отношение на измененията. Благодарим за нивото на подкрепа от страна на комисията Либе и съм сигурен, че заедно ще направим нужните изменения, нужните предложения, за да може да се заздрави ролята на агенцията преди да бъде одобрен новия мандат. Искам да благодаря и на докладчика, и на вашата комисия за подкрепата, посещенията, съвместните мисии, всички други начини, които намерихте, за да подкрепите нашата работа. Докладчикът се концентрира върху а, фундаменталните права основните права и включването на, за механизъм за жалби. Да, това е много важно в основната мисия на АЗО е да помага на държавите членки да осъществяват подход, стъпващ на човешките права така че основните права са естествена част от нашата работа. Всичко, което правим за изграждане на капацитета, за обучение по европейското законодателство, за подобряване на общата система за обежища, е, всичко това съставлява и има част в него, свързана с човешките права. Ако можем да го направим още по-добре в нашето всекидневие, добре дошло би било това. по подобен начин много се радвам, че а, тази решимост, която изразих преди 7 месеца пред вашата комисия за по-близко сътрудничество и диалог с гражданското общество, се осъществява. С радост мога да ви кажа, че имаме такъв служител, и а, това ще се види в нашата работа и тази година, и следващата година. Вече не става въпрос само за веднъж годишно. А, и в Брюксел, и на други места вече провеждаме работни срещи с гражданското общество. И накрая една дума за засиленото сътрудничество с ВКБ ООН. Е. Нашата всекидневна практика е това. Имаме а, служител за връзка с ВКБОН, който работи при нас в ЕАЗО, седмични срещи. Ако има начин това да се отрази по-добре в новия регламент, още по-добре. и е В заключение, приветствам календара за приемане на новия регламент, предложен от Либе. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Това е много важно и за нас, и за Европа като цяло. Благодаря за поканата, благодаря още веднъж за цялата ви подкрепа. Поглеждам към докладчика. Мисля, че трябва и комисията да отговори ня... на няколко въпроса. Наистина много сме назад с времето. Нали ще помоля съвсем набързо да отговорите. Просто да информирате докладчика за етапа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. И аз ще използвам случая, за да благодаря на докладчика за проекто доклада и за процеса, който е планиран и, с темпо, и за темпото, с което работи докладчика. Бихме изразили и радостта си от това, че най-общо докладчика е съгласен с основните моменти от предложението на комисията, различните механизми и а, техническа помощ. Ако ми позволите, ще подчертая няколко момента, които смятаме да задълбочим по време на преговорите. А, въпроса за обучението, трябва да има гъвкавост за възможностите за предоставяне на обучение, сътрудничество с неправителствените организации, Беон. Това е много важно, но бихме подчертали колко е, е важно да се засили още повече как е, от правна гледна точка да се включат други моменти. Изпълнителният директор. По този повод докладчика предлага съгласие между съвета и парламента. Това би било малко по-встрани от общия подход според нас и предлагаме да се е, използва практиката от е, е, директора за европейските, европейските е, граници и брегова охрана. А, искаме да разгледаме и още няколко въпроса малко по- задълбочено ролята на изпълнителен директор и управителния съвет, също механизма за оплакване. Тук отбелязваме, че това е в регламента за европейските граници и брегова охрана. Ще видим как най-добре да ги адаптираме за ЕАЗО. Благодаря на господин Нидермилер, на докладчиците в Сянка, на а, директора, председателя и персонала на ЕАЗО. Благодаря ви, че дойдохте и направихте тази изложба. Както беше вече казано, 11 а, октомври е твърде скоро като крайен срок, така че докладчика ще види дали може да се удължи и ще ни каже. Трябват ни няколко седмици, ни трябва безкрайност. Надявам се това да се разгледа наистина подробно, защото няма как да осъществим сътрудничество, ако няма време за това. Благодаря, казва председателя. Точка 5. Доклада за а, защитата на данните, дискриминацията, сигурността и приложението, така наречените големи информационни масиви. Ще оставим Ана Гомеш ще ни представи този интересен доклад. Заповядайте, Ана. Благодаря, Клод. Когато економиката стъпва на данните, това създава възможности за нови бизнес модели, увеличена ефективност и продуктивност, нова работна заето. Затова и някои го наричат четвъртата промишлена революция. Перспектива, която нашите колеги от комисията ИТРЕ сериозно са засегнали – но дори и те в тази комисия признават и това се вижда в резолюция, прията тази година, че трябва да анализираме начинът, по който големите масиви от данни, основата за тази промишлена революция, спазват европейската рамка за защита на данни и недискриминация, защото те създават сериозни рискове и предизвикателства конкретно по отношение на основните човешки права. И така, някои хора си е, се преструват, че става въпрос само за статистика, но статистика на основата на огромни бази данни. Това беше и което ни казаха някои от операторите в Силиконовата долина, когато ги посетихме по-рано тази година. Но, разбира се, не става въпрос за традиционни статистики и не става въпрос за нещо, което се а, отнася до правото на собственост и контрол за, на промишлени бази данни, защото в основата на всички тези бази данни стоят данни за индивида, за личността, които трябва да бъдат защитени. Дори тези лични данни да бъдат анонимизирани. С оглед а, на прогресивното натрупване на данни и системи за данни през времето и а, други системи, които събират от различни източници данни, става все по-вероятно фактически обекта на данните да бъде идентифициран лесно и за това трябва да има нужните защити. Ето защо има и много загриженост в тази област. Знам, че в Съединените щати един доклад на FTC и на Белия дом посочва връзките на големите масиви данни с така наречения интернет на нещата. И това още повече засилва загрижеността. Участвах и в един семинар, организиран от немската промишленост, където БМВ, представителите на БМВ подчертаха колко е проблематично да се споделят данни с застрахователните компании. Лични данни, не става въпрос за анонимни данни тук. Много о, дейности в момента се случват, но са свързани с много висока степен на невидимост, на неразкритост и а, прикритост. Това не позволява и да се види начина по който се вземат решения и съответно няма как да има доверие в него. От друга страна, така наречените интелигентни а, устройства или интернета на нещата, а, и а, толкова разпространеното създаване на данни не се схващат изцяло от а, отделните индивиди. Аз самата виждам една много добра, всъщност много добри начини, по които могат да са изключително полезни и големите масиви данни, не само за политиката, но и за създаването на много по-прозрачна и отчетна администрация. Разбира се, от друга страна аз виждам и някои начини, по които методите за обработка на големите масиви данни могат да доведат до профилиране и дискриминация и всъщност нарушаване на основните права. Ето защо това сме го отразили в нашия доклад и се надявам колегите да допринесат към тази изключително важна област трябва да се съсредоточим върху а, важността на прозрачността в боравенето с данни, начина по който се събират и обработват тези данни и да подчертаем, че индивидите трябва да имат актуализирани времени права за достъпа до информация за начина по който се обработват техните данни – това трябва да се осигури в контекста на големите а, информационни масиви, така че индивидите да имат възможност да изразят своята информи... своето информирано, ясно съгласие, изрично съгласие за ползването на тези данни по какъвто и да било повод и а, така да се прилагат нужните правила, да не се злоупотребява. Трябва и да разгледаме и няколко начина, по който се а, е, преработват данните и се води, и води до това до профилиране, злоупотреба с данните, също така за анализи за пазара, маркетингови анализи и също така при подготовката на политика и да не води всичко това като незаконна дискриминация. Благодаря, Ана. С интерес чакам да чуя дискусията по този въпрос. Подготвяйки се и аз а, видях колко е огромна тази област, колко сериозно се компрометира нашата лична свободата и а, личната информацията, защитата на нашата лична информация, така че се надявам тук в комисията да можем да обхванем този въпрос. Видях, че комисията ИТРЕ има становище по този въпрос, но съм сигурен, че трябва и ние да го разгледаме. Този огромен въпрос за интернет на нещата и какво а, означава той за неприкосновеността на личните данни. Да започнем сега с господин Вълс. Благодаря, господин председател. На първо място цифровизацията. е нещо, което едва започва и ние съвсем а, а, бавно се ориентираме и се окупитваме в тази нова среда. Не би следвало само да идентифицираме рисковете при големите информационни масиви, но и възможностите, които те носят. Данните и масивите от данни не се отнасят само до основните човешки права и конкурентоспособността, но и към безопасността и здравеопазването. Всичко това може да бъде спомогнато от големите масиви данни. Това се казва и в регламента за защита на данните. Струва ми се, че освен този регламент, ни трябва и нещо друго. Евентуално за по-добър достъп до данните, които ще са ни от полза като общество е, и за обществения интерес. Дани за това как да се борим с конкретни болести, и за това са важни и здра... данните за здравопазване. Разбира се, те не могат да се ползват както и да е. Трябва да сме сигурни, че не може да се проследи отделния индивид, ако това е неговото желание, ако той не е дал съгласието си. Така че не трябва да се фокусираме твърде много по негативната част, защото има много положителни страни на големите информационни масиви. Ето защо смятам, че трябва да се опитаме и да видим как да подходим по по-положителен начин. Защо трябва да си пази индивида данните, щом те могат да са полезни за обществото? Естествено, че трябва да се стремим към някакъв баланс. не да ограничаваме големите масиви от данни твърде много, но и а, да не се нарушават и индивидуалните права на хората. Благодаря. Яна Обрехт. Благодаря много. Благодаря за инициативата, която е разбира се, част от всички инициативи на комисиите по повод на големите масиви данни. Мисля, че вече доста напредна дебата. Но пък какво представлява Big Data или големите информационни масиви? Всеки си говори, но не сме съвсем наясно какво е това. Вече от известно време я повтаряме тази дума, този израз. Иновациите, бизнеса вървят в тази посока. Интелигентни данни се спрягат. Виждаме сега, че повече данни не означава кой знае какво. Това не е само цел. Понякога е добре да са данни, е, понякога е добре да се знае какво се търси. Трупането на данни се критикува и да се опитваме да извлечем нещо от тези огромни масиви данни – не винаги е целесообразно. Ето защо смятам, че трябва да уточним за какво говорим. Ако говорим за лични данни, мисля, че много сериозна стъпка направихме с пакета от, а, за защита на данните и не смятам, че трябва да се отваря а, този дебат а, отново, преди дори да е влезнал в, в приложение. Ето защо трябва да е много силно нашето послание че тук става въпрос за приложение на тези правила и стандарти. И сега е момента това, което сме направили като принцип и като законодателство, да се въведе в техническите стандарти, практиката, реалната практика. Да има защита на личните данни по дизайн, по проактиване. Трябва да се анонимизират още данни, които на първи етап може би са лични данни, но може би и това не е нужно, за да има иновации. И е, къде е нужно това? Разбира се, има принципи, по които всички са съгласни за преработката на лични данни със своето изрично съгласие или в договор. Това е ясно. Но ако не е необходимо, мисля, че нововведенията новите правила трябва да вървят в посока на разумни, интелигентни начини за събиране и преработка на данни, които не налагат това последващо анонимизиране. На следващо място смятам, че трябва да се концентрираме върху това, което посочи и Ана Гомеш – дискриминацията която се осъществява, възможността потребителите изобщо да не са в положение да разберат какво се а, случва, дори и да са се съгласили с преработка на своите лични данни. Каква логика има в преработката? Каква логика има в някои алгоритми, които предоставят нов вид продукти и така нататък. Смятам, че трябва да се концентрираме върху изграждането на всичко това върху стандартите, които вече сме приели, да има повече прозрачност, повече видимост за техническите последици от преработката на тези огромни масиви и особено по отношение на интернет на нещата, директивата за онлайн съдържанието и за цифровия единен пазар са още места и поводи, по които също обмисляме тези въпроси. Не на последно място смятам, че е важно да се включат и а, етични а, съображения за това, какви са границите, какво може да подлежи на анализ от страна на големите информационни масиви. А, аз идвам от а, полицейските дебати в а, своя пример. Дали трябва да анализираме риска от а, червенокоси а, за а, обществената сигурност оратора се шегува с госпожа Интвелт. наистина трябва да помислим какъв тип анализи са допустими и дали има граници до, за анализирането на всякакъв тип информация и данни или просто да кажем, че тези области могат да бъдат анализирани единствено и само по анонимизиран начин. Това е което мога да добавя на този етап, но с радост ще допринеса по-конкретно по-нататък. Благодаря. Много полезно. Госпожа Стивен, заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Съвсем накратко, благодаря на докладчика за общата насока на дискусията. Мисля, че тя е изключително полезна защото се провежда по един спокоен и задълбочен начин, като се разглеждат възможностите и рисковете. Аз разбира се не искам да съм препятствие пред иновациите. Трябва да продължим да стимулираме нововъведенията. Големите информационни масиви представляват един, едно общо понятие, което покрива много аспекти. Трябва да имаме предвид неприкосновеността на личния живот, не, нещо много важно за мен и за политическата ми група. Ето защо трябва да имаме предвид от една страна тази неприкосновеност и различните бизнес възможности от друга страна. И разбира се, тук стои въпросът какви са лимитите на обработването на лични данни. Докъде можем да стигнем с обработването на данни и какви данни обработваме само лични или общо данни? Това е важен въпрос. Какви данни обработваме? В общи линии всичко може би. И кой следи, кой надзирава този процес? Мисля, че тази дискусия е важна. И ролята на държавата е изключително важна в този дебат. Отделните суверенни държави и разбира се Европейския съюз прямо гигантите като Amazon, Google, Twitter. Вероятно и вие сте запознати с факта, че наскоро Фейсбук беше подложен на вид цензура, т.е. ограничаване на свободата на изразяване. В този смисъл как може да се гарантира свободата на изразяване, ако определени възможности са премахнати. И мисля, че това са важни, аспекти във връзка с големите информационни масиви. Ще спра до тук с коментарите. Ще ще участвам в дискусията и участвам с нетърпение коментарите и на колегите. Благодаря, госпожа Лоренстен. Благодаря. Бих искал да подчертая казаното вече от Ян. Наистина разполагаме с много добра основа в общия регламент за защита на личните данни. И в обсъждането на този документ вече се опитахме да установим начина по който да изработим набор от правила за защита на неприкосновеността и основните права, които да са неутрални. Защото големите информационни масиви са метафора, метафора. Компютрите не извършват само изчислителни операции, но все още този предмет, този уред е наречен компютър. При големите информационни масиви става въпрос за аналитични данни, начин по който оформяме когнитивните знания. Това е нов свят. Да сравняваме аналоговия и цифровия свят. Нещата са много различни. Ние не, не, ние не сме специалисти в тази област, но сме специалисти по основните права и тревогите на хората. Не бива да отделяме толкова време да обсъждаме как да анализираме данните, а какъв е резултата от аналитичния подход към данните и къде е, се крият рисковете за хората. Ето защо можем да оформим един добър подход, както го направихме и по общия регламент за защита на личните данни. Важно е да обсъдим е, кои са специфичните въпроси по отношение на интернет на нещата, аналитичния подход към големите информационни масиви, защото в регламента за защита на данните има вратички, има пропуски. Това, начина по който това може да се отрази на бизнес средата е една страна на монетата, но от друга страна трябва да вземем предвид и големите предприятия и как те ще се възползват от тези резултати. И именно тук трябва да се намесим и наистина да защитим хората по отношение на взаимоотношенията, не само по отношение на взаимоотношенията на политическо ниво, но и на чисто ежедневно ниво. Така че мисля, че вече сме натрупали доста стабилен опит и наистина е важно да се насочим в правилната посока, а именно да не навлизаме в технологичните аспекти, защото технологичната дискусия трябва да се проведе на друго място, а не тук. Благодаря. Позволете ми да добавя последен коментар, преди да дам думата отново на Ана Гомеш. Мисля, че всички ние сме, се, сме запознати с а, а, текста. Не бива да преоткриваме топлата вода. Регламента за защита на личните данни трябва да задава рамката и с този доклад по собствена инициатива трябва да се придържаме към подобна структура, тъй като наистина този взрив от големи информационни масиви все още не се е случил и съм съгласен, че можем да извлечем големи ползи от това. Но един коментар по доклада, където ще има нужда и от експертно мнение, е именно тази идея за взрива и за промяната на парадигмата за използването на личните данни чрез интернет на нещата във всеки дом и големи компании ще имат достъп до такива данни от личния живот. Така че се питам каква ще бъде промяната в парадигмата, защото ще се засягат всички частни лица и личния им живот. И именно по този начин стигаме и до основните притеснения за неприкосновеността на личния живот. Много хора се питат какво ще се случи. И наистина в тази връзка трябва да помислим и да разгледаме какви ще бъдат етичните резултати и въздействия от големите информационни масиви, използването на личните данни и промяната в парадигмата. Защото в крайна сметка големи гиганти като Google и други участват. Така че наистина очаквам с нетърпение да разгледаме доклада и да чуя и вашите мнения. Ако няма други желаящи да се изкажат на този етап, в такъв случай желая успех в един доклад по собствена инициатива, който се очертава изключително интересен и наистина очаквам и представянето на проекта. Ана Гомеш. Да, благодаря на всички ви за коментарите и да, със сигурност съгласна съм с Ян Албрехт и останалите колеги, които подчертаха централната роля на пакета за защита на личните данни. Тук наистина не преоткриваме топлата вода. Това е доклад по собствена инициатива, в който се опитваме да определим къде се намираме и лич, е, защитата на личните данни всъщност трябва да се подсили. Нещо, което трябва да се приложи на практика именно от бизнес представителите. И в, в крайна сметка всичко това се случва в момента. Обмена на огромни бази данни, взимат се политически е, решения за оформяне на политики, за аналитичните аспекти на данните, които събират и по този начин няма никакви, никаква обвързаност с а, този общ пакет от законодателни актове за защита на личните данни. В Съединените щати беше интересно да видим как всички оператори, които са факторите за съществуването на големите информационни масиви, са положително настроени към факта, че регламента за защита на личните данни наистина им играе голяма роля в област, където нямаше никакви законодателни актове. Всички всичко това се оценява както от бизнес представителите, така и от обикновените хора, които получават наистина едно ниво на сигурност. И всъщност тук се крие основното предизвикателство. И това се случва. Наистина става въпрос за много важна информация, която хората не си представят, че я предоставят. И тук споменах случая с БМВ и за, за сектор. Може би наистина на определени лица има отказвана застраховка или заем, просто защото съгласно информацията, която е събрана, те са а, наистина а, болни, а, помислете и за друг а, а, пример, за интелигентните градове и за а, електропреносните системи, които са свързани между тях. Това пак е обвързано с информация, която те обменят и споделят. Така че, както Марион каза, тук става въпрос наистина за аналитика практичните аспекти и за резултатите и как ги тълкуваме, как ги използваме. И нека не бъдем наивни. Инструментите не са неутрални, алгоритъмът не е неутрален като например някои от младежите, които се занимават с кодиране в Калифорния. И разбира се, стоят въпросите и въздействието върху киберсигурността по отношение на критично важната инфраструктура, по отношение на контрола на големите информационни масиви, които се използват в електропреносните системи в тези интелигентни градове, така че потенциалът е огромен. Разбира се, това е огромно начинание и ще се опитам да положа всички усилия, така че наистина да изготвим този доклад на базата и с приноса на колегите. Председателя, благодаря Анна, благодаря и на колегите. Сега преминаваме към 6 и 7 точка автоматизиран обмен на данни по отношение на Дания. Тук използваме и участието на колеги и коментарите във връзка с данните по Прюм. И нека ви припомня, че съветът се обърна към парламента за становище в рамките на 3 месеца. Трябваше да проведем срещите на английски заради ограничения период. И имаше представяне и от страна на председателството на съвета. Така че заповядайте, наистина ще ви помоля съвсем накратко. Да, да, така или иначе няма представител. Okay, foolish, uh, having... Малко глуповато се чувствам, като представих точките, а няма кой да ги представи. Голяма е залата и ми е трудно да видя кой е тук и кой отсъства. В такъв случай да, притеснявам се, че в 17.40 ни предстои гласуване. Но нека преминем към девета точка. Не, не можем и към девета точка да преминем. Тук отново трябва да има представител на председателството. Някой дали знае къде са представителите на председателството? Uh, you, uh, Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Аз мога да обясня за решението за изпълнение проекто решението за изпълнение за автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК и на дактилоскопични данни в Дания. Е, държавите членки са изпълнили решението, което е в е, глава 6 от решение от 2008 година 615 ПВР, съгласно което решението по Прюм е необходимо условие за автоматизиран обмен на данни като цяло и по-конкретно обмен на информация във връзка с дактилоскопични данни. Генералният секретарят на съвета на 19 август 2016 година предостави проекто решението за изпълнение в Дания на парламента. Съветът се обръща към парламента да предостави мнението си в рамките на 3 месеца по отношение на засилване на трансграничното сътрудничество, най-вече по отношение на борба с тероризма и борбата с трансграничните престъпления. Съветът ще бъде благодарен, ако парламентът може да изготви становището си възможно най-бързо, което ще ни даде възможност да преминем към финалните стъпки за изпълнение на това решение без допълнително забавяне. Благодаря. Председателя, благодаря, както вече казах координаторите взеха решение да се използва упростената процедура правило 50 и ще представим гласуването и гласуването по проекто доклада. Благодаря ви, а сега преминаваме към точки 8 и 9. Осма точка – споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол. Девета точка – споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол протокол. Тук очакваме представяне на информацията от председателството на съвета и Европол. Те от тези два текста са две нови предложения за споразумение между Европол и Украина и Европол и Грузия. Те засягат оперативни споразумения, които стъпват на обмена на лични данни. Нека ви припомня, че на този етап споразуменията попадат в така наречения трети стълб, по който парламентът излиза със становище, а съветът ни дава ограничено време да представим становището. Ето защо защо трябва да действаме по ускорената процедура. Знаете, че ще има промяна през май 2017 година и новия регламент за Европол ще се приложи по отношение на всички споразумения за сътрудничество. Сега бих искал да дам думата на представителя на председателството на съвета и на Европол да ни представи двете споразумения и оперативните потребности. След това ще имате думата за коментари и въпроси. Първо господин Баран от председателството на съвета и след това господин Нойман от Европол. Господин Баран, не знам дали е тук, заповядайте. Uh, Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за това, че ми давате възможността да представя тези е, стратегически инициативи за сътрудничество между Европол, Украина и Грузия. Познавате процедурата. Европол иска от съвета да одобри подписването на оперативно и стратегическо споразумение с трета държава. Това трябва да стане чрез е, решение за изпълнение от страна на съвета. След като получим становището на парламента и на управителния съвет, е, съвета одобрява сключването на подобни споразумения. Сега конкретно, Украина е наш приоритетен партньор. Тя е част от източното партньорство, от партньорството с страните сетки. Знаете, че имаме годишни срещи на върха. Настоящата правна рамка на нашите отношения се свежда до споразумението за асоцииране, което замени споразумението за партньорство и сътрудничество през 2014 година. Споразумението за асоцииране представлява нова стъпка в отношенията с Украина, нашите договорни отношения, като целта е да има политическо асоцииране и економическа интеграция. Освен това, имаме възможност за трайно и ценно сътрудничество въз основата на принципите на демокрацията, върховенството на закона, доброто управление, човешките права и свободи. Вътрешната сигурност се включва тук естествено. Европол и Украина сътрудничат възоснова на едно стратегическо споразумение, подписано на срещата на върха ЕС Украина през 2009 година. Процес за сключване на оперативното споразумение започна през 2011 година. Малко по-късно започна и законодателна реформа във връзка с защитата на данните. Изменението към основния закон за защитата на данните беше внесено през 2014 година и влезе в сила съответно през януари 2014 година. Европол авторизира своя директор да започне преговори с Украина относно сключването на оперативното споразумение. Споразумението, за което говорим, е необходимо, защото то е част от задълженията в рамките на плана за действие, що се отнася до премахването на изискването за визи за украинския град. Що се отнася до споразумението между Европол и Грузия, то се основава на общите ни ценности за мир, стабилност в Грузия, както и на една цялостна програма за политически реформи, чиято цел е да даде възможност за економическо и социално развитие. През юни 2014 година Европейския съюз и Грузия подписаха споразумение за асоцииране, което влезе в сила през юли 2016 година. Целта на това споразумение е да се задълбочат политическите и економическите връзки между ЕСА и Грузия. След подписването на споразумението за асоцииране, Грузия пое ангажимент в областите на демокрацията, върховенството на закона, човешките права и свободи, доброто управление, пазарната економика. В допълнение към това, споразумението призовава и задължава Грузия за амбициозни реформи в ключови области, като политиката на е, сигурност, е, възстановяването, економическото възстановяване и сътрудничеството в рамките на ПВР. Споразумението за асоцииране само по себе си идва като резултат от е, нашата политика към нашите съседи и е важна част от нашата външна политика. Знаете, че Грузия е една от 16-те страни партньорки. Целта е да се увеличи просперитета просперитета, стабилността и сигурността на страните съседки на Европейския съюз. На 29 юли 2016 година управителният съвет публикува положително становище спрямо решението на съвета във връзка с включването на споразумението. Сега ще дам думата на моя колега от Европол. Той ще ни даде някои оперативни причини за тези две споразумения. Благодаря, господин председател. Да, искаме да задълбочим оперативното сътрудничество с Украина. Всъщност, е, то вече се случва в рамките на стратегическите споразумения по различни области, като економически престъпления, престъпления свързани с наркотици и така нататък. Обърнете внимание на няколко области. Например, мобилната организирана престъпност и различните мобилни е, групировки. Правим редица разследвания, насочени към така наречената украинска мобилна престъпност, хора, които се занимават с обирджийство, с контрабанда на откраднати вещи, с престъпност по пътищата това споразумение предвижда обмен на, на данни, не само лични данни, данни за престъпленията, за престъпниците. По отношение на трафика на хора искаме да сътрудним, сътрудничим с Украина, тъй като Украина е транзитна страна, що се отнася до така наречените сухопътни маршрути през зелените граници. Доколкото знаем, има украинци, които действат като контрабандисти на мигранти е, в държавите членки на Европейския съюз. И накрая, но не и по значение съответно, извлякохме полза от сътрудничеството с много добрите експерти от украинската полиция. Работехме в областта на организираната престъпност, идентифицирахме няколко добри възможности за трансгранично сътрудничество между държавите членки и Украина. Така че очакваме придобиването на висококачествена разузнавателна информация. Що се отнася до Грузия, по същия начин очакваме с нетърпение да задълбочим своето сътрудничество въз основа на това оперативно споразумение. Например, знаете, сега много се говори за тероризма. Грузия се използва като транзитна държава за вкарване на чуждестранни бойци от района на Кавказ. Доколкото знам, например, чеченци пътуват в конфликтни райони чрез Турция или през Турция или Азербайджан, грузинските власти са готови да споделят информация за тези бойци с Европол. Това ще стане след като споразумението влезе в сила. Що се отнася до Грузия, има много области, в които бихме искали да сътрудничим. Има една област, която искам да подчертая. Става дума за съвместните ни усилия с правоприлагащите органи в Грузия да се справим с организирани групировки, групировки, които се занимават с организирана престъпност. Това са групи, в които има сериозна иерархия. Те се занимават с убийства, изнудване, отнемане на имущество, въобще с какво ли не. Редица държави членки по-настоящем имат сериозни проблеми с подобни групировки от Грузия. Между другото, подобен тип престъпност е много международна по своя характер и тези групи са пуснали своите пипала в редица държави членки. Така че в тази област също искаме да сътрудничим с грузинските колеги. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Габриел ще се изкаже от името на депутатите. Monsieur le Président. Euh, euh, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Комисията на Европол за представенето на тези споразумения за стратегическо сътрудничество. По-скоро за споразумението между Украина и Европол ще се спра. Той е ключов то е ключово, защото става въпрос за близък наш съсед, обмен на данни в областта на организираната престъпност и тероризма. Това са престъпления, които са международни. Също така става въпрос за обмен и на данни и възможности по отношение на обучение и така нататък. Що се отнася до визовия режим. Се радвам, че вече настъпваме към последния етап на тези преговори, които са свързани с плана за действие за либерализация на визовия режим. И така споразумението ще трябва да влезне в сила и е добре да се приложи максимално бързо. Два въпроса от оперативна гледна точка. Може ли да знаем какви са финансовите средства гарантирани за приложението на споразуменията, какви са предвидените разходи а, и какви са мерките, които са предприяти, за да може да се включат в а, бюджета за 2017 и също така какви са мерките, които ще бъдат предприяти, така че тези споразумения да се, да се включат в контекста на борбата с организираната престъпност, тероризма и също така защита на основните човешки права в, в работата ни с нашите съди като Украина и Грузия. Господин Петърсен, след това няма да има други колеги. Благодаря, господин председател. Искам в началото да поздравя Европол за действията и за приноса й към укрепването на нашата сигурност. Виждате, че в Европа престъпността става все по-съвършена. Искам обаче да насоча вашето внимание към един процедурен въпрос, процедурен проблем. Новия регламент за Европол ще влезе в сила следващата година. По силата на този регламент парламент ще играе ключова роля що се отнася до наблюдението на споразуменията между, Европол и трети държави. Това е много важно, тъй като в някои трети страни има сериозни проблеми с политическите и човешките права. Смятаме, че е малко странно, че сега ни се дава информация за толкова много нови споразумения за сътрудничество, преди да влезе в сила това ново споразумение, за което аз говоря. Затова основният въпрос е защо бързаме толкова много. Ние не разбираме. Защо се препуска така? И искаме да разберем какъв е отговора на този толкова елементарен въпрос. Готови сме да работим в една атмосфера на сътрудничество с Европол, с съвета, но нека да се основаваме на новия регламент за Европол, който предвижда една процедура на контрол от наша страна, която е достатъчно прозрачна. Така че се връщам към основния си въпрос, господин председател. Защо бързаме толкова много? Господин Петърсен, справо задавате този въпрос. Въпросите на госпожа Габриел също са съществени. Ще дам думата на колегата от съвета и на колегата от Европол. Ще дам думата на колегата от Европол, тъй като този въпрос е по-скоро оперативен. Той може да обясни по-добре. Е, Благодаря, господин председател. По първия въпрос, имаме ли нужда от допълнителни финансови средства за изпълнението? Тези две споразумения имат е, основна цел, а именно да отпушат канала за информация. Средствата, които са необходими за изпълнението, поне частично ще бъдат свързани с е, създаването на сигурни линии ще има нужда от няколко хиляди евро за допълнително офис оборудване, компютри и така нататък. Сътрудничеството възоснова на стратегическото а, споразумение с Украина е такова, че няма да има нужда от а, кой знае какви а, финансови ресурси. Същото въжи и за Грузия. Финансовите средства за изпълнението не са чак толкова много. В тази връзка трябва да кажа, че тъй като става дума за трафик на хора, за пране на пари, а това са много важни въпроси, тук си заслужава да се работи. По отношение на процедурния въпрос, то е по-скоро политически. Аз участвах в разговорите за регламента за Европол – Бих искал да напомня на всички депутати, че новия регламент дава възможност за нов вид политически надзор. По силата на този регламент обаче Европол не може да сключва споразумения с трети страни. От влизането в сила на, на регламента нататък те ще бъдат а, сключвани от представители на европейските институции, на Европейския съюз и съответно това е отнемане на част от нашия капацитет. Причината защо днес обсъждаме три споразумения не е тази обаче. Причината е, че преговорите текат от дълго време насам и сега е дошло времето да се приключи този процес, който отнема много дълго време. Много често той отнема не по-малко от две години. И сега са последните месеци, в които по силата на законовата рамка тези споразумения могат да бъдат сключени. Мисля, че така отговорям а, от, от части на, на вашия въпрос. Председателя, отговорихте, но не знам дали така удовлетворявате депутатите. Мисля, че ще продължим дебата, когато госпожа Габриел представи своя проект на доклад. Господин Петерсен повдигна много важен въпрос – отчетността. Когато представите проекта на доклад, ще продължим да обсъждаме този въпрос, свързан с демокрацията, в крайна сметка. Благодаря за това, че насочите нашето внимание към този проблем. Колеги, е, в средата на октомври госпожа Габриел ще представи проекта на своя доклад. Благодаря на всички за търпението. Ще гласуваме в 5.40. Остава ни една минута, за да си извадите картите, да си подготвите списъците за гласуване и след това преминаваме към вота. Colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have... Колеги, е, съвсем ясни са и прости гласуванията, така че ако не сте си забравили картите, можем с, е, можете с ръка да гласувате. Господин Кел, вие сте винаги готов, но не всички останали са готови. Including many of your colleagues, if you would like to look to your... Uh... Така че може и вашите колеги да поглеждат наляво. colleagues, if everyone is ready, if you don't have your... И така, колеги, ако не са ви а, във вас картите, можете с, гла... с ръка да гласувате. Госпожа Кенга за СНД, госпожа Габриел. Наистина ли? You know, you wish you hadn't said something and I, I've gone and said it. Okay. Um, по-добре нищо да не бях казвала. Use your hand. Може символично да използвате ръката си. Иска... И сега госпожа Кенга и госпожа Габриел ще гласуват с повдигнана ръка, другите с карти. И така, нека да гласуваме първо по проекто резолюцията по споразумението за Европейската полицейска служба, Европол и споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската Народна република и е, Европол. Няма изменения, така че става въпрос за окончателно гласуване директно, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. That is adopted 30 С 30 за, 6 против и 5 въздържали се се приема проектора резолюцията и така поздравявам себе си. До сега не го бях правил. Не знах, че е възможно. И така, проекто доклада за резолюция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 Отхвърлено е това изменение. Изменение 2. Начало на гласуването. Изменение 2. Повтаря председателят начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. Сега към изменение 3. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. Седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. Преамбил и други. Начало на гласуването по точка преамбил 2. Отхвърля се изменение 4 и изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се и това изменение. И сега гласуване по текста с приятите изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 38 за, 4 против, 1 въздържал се и накрая. Е, гласуване за започване на междуинституционални преговори и а, по 73.2 правило е гласуването, начало на гласуването, край на гласуването. 38 за, 5 въздържали се, няма въздържали се. приема се решението и имате списъка на екипа, който ще преговаря. Благодаря на докладчика, госпожа Габриел. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на членовете на нашата комисия. Благодаря на украинската делегация. Благодаря колеги, госпожо Габриел. Само няколко думи да помоля. Благодаря, господин председател. Само да кажа три думи. Благодаря на всички колеги за подкрепата, силната подкрепа. Днес отправяме изключително важно послание на подкрепа на властите и народа на Украина и е, използвам тази възможност да апелирам към съвета бързо да оформи своята позиция преди да започнем междуинституционалните преговори. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел. Мисля, че ясно чух вашето послание от съвета. Благодаря и на колегите. Sorry, colleagues, I have to do... Извинявайте, колеги. Точка 12. Разни. Следващо заседание, 29 септември. Край на заседанието. Благодаря ви. Close